We had a slight uh, delay. The um, commissioner has uh, forgotten his glasses. Колеги, много се радвам, че сред нас е господин комисарят. Сега ам, и той е човек, забравил си е очилата, а, така че се наложи да вземе очила от някой от един от колегите, така че ако случайно направи грешка, да знаете. Грешката е от очилата. Но, дали иначе, както установихме, има пет комисари, с чиято работа се занимаваме а, е, и ние, е, т.е. нашата парламентарна комисия, но а, е, това е нашият комисар, комисарят по правосъдие. И от изслушването насам поддържаме много добри връзки с него. и е, работим по темата. Той идва днес тук при нас. Много добре е подготвен. Разбира се, вие ще прецените това сами. Но мога да ви кажа, че вчера е, се срещнахме е, и комисарият е, по правосъдие и вътрешни работи всъщност отговаря за един от най-важните приоритети на новата комисия. Заместник председателя Тимерманс очерта приоритетите на комисията и това беше един от най-важните приоритети. И така, нека да приветствам комисаря Димитрис Аврамополос на първото му посещение в нашата комисия като комисар. Той ще говори 15 минути, след това ще чуем коментарите на координаторите и след това останалите колеги. И ако има повече хора, които желаят да се изкажат спокойно, няма за последен път да се срещнем днес с комисария. Той ще е тук най-редовно. Така че Знам, че сигурно искате да се обсъдят всички теми, но ви предлагам да се спрем на онези, които според вас са най-важните. Защото ще имаме и много други възможности за разговори. Така, господин комисар, заповядайте и след това ще дадем думата на, на колегите за въпроси. Благодаря, господин комисар комисар, казахте че и комисарят е човек. Да, всички сме хора. А, а, и точно за това съществува тази комисия, нали така? Много се радвам, <clears throat> че съм тук сред вас днес. А, мога да ви кажа, че първите няколко седмици е, и особено е, последните две седмици, откакто е, работя като комисар, съм много заед. Получих бойното си кръщение в пленарна зала миналата седмица в Страсбург. Участвах в много конференции за работната програма за комисията за следващата година. И основната цел е да определим стратегията за основните си приоритети. Ще спомена някои от направените неща в своето изказване. Първо, нека да поговоря за миграцията. Заедно с председателството имахме възможност да поговорим по тази тема миналата седмица в Страсбург. Искам да изразя своите благодарности към всички вас за тази плодотворна и конструктивна дискусия. И що се отнася до миграционните потоци, и до съвместните операции, и до безопасните маршрути за търсещите обежище и до задълбоченото сътрудничество с трети страни. Много внимателно изслушах всичко, което казахте. Що се отнася до приложението на действията, договорени с работната група за Средиземно море и заключенията от последния съвет по правосъди и вътрешни работи от октомври, искам да ви върна внимание на една таблица, която споделихме и с вас и в която сигурно получават отговор много от вашите въпроси. Възнамерявам да продължа да работя в тази посока и очаквам резолюцията на парламента след дебата тази седмица. Много е важно да се а, действа против каналджиите, трафикиращи хора. Това е един от моите приоритети. Целта е да се преодолее, да се предотврати загубата на човешки живот. Също но целта е да се спазват основните права на всички мигранти и техния статут. Това е нещо, което заявих и на, конфер... на конференцията на Агенцията по основни права на тема миграция и основните права. Вече предприемаме инициативи за подобряване на разследващата дейност и на разузнавателната дейност, която да предотврати трафика е, на хора и каналджийството. Тези усилия обаче трябва да бъдат част от интегриран подход, в който действията на Европейския съюз се комбинират с задълбочено сътрудничество с трети страни. Един добър пример – за този интегриран процес е а, програмата от Хартум, която започна миналата седмица в Рим. Целта е да си сътрудничим с трети страни по общи интереси и с конкретни проекти, подкрепени със съответните финансови средства. За първи път се събрахме всички заедно, страните на происход, страните на преминаване и страните дестинации – Работим по първите проекти, които имат за цел да дадат подкрепа на мигранти и беженци, които са спрени някъде по миграционните пътища от източна Африка. Целта е да си задълбочим сътрудничеството с африканските партньори за борба срещу каналджиите и трафикантите. Срещите от Рим в миналата седмица бяха много важни от политическа гледна точка. И то не само защото успяхме да съберем на една и съща преговорна маса страни като Еритрея и Етиопия, а и защото имахме възможност да вземем предвид гледните точки на африканските си колеги. А сега за правомерната миграция. За мен е много важно да има добра политика за миграция в Европейския съюз. Тя за мен е приоритет и е важна за нашия социален модел. Преди два дена в Париж имаше конференция на тема правомерна миграция и там бе спомената ситуацията, която често се среща в някои страни, а именно от време на време се дава амнистия на нелегално прибиваващите и им се дава възможност да се регистрират. За да продолеем затрудненията в тази връзка, работим с всички заинтересовани страни, е, е, с парламента, с местните власти, с бизнеса. Много добре знаете за какво става дума. Темата е доста комплексна. За нашия регион е много важно всички заинтересовани страни да бъдат включени в процеса, за да може да се промени цялостния наратив за миграцията. А, само така може да се промени ефективно и политиката в тази област. И за това разчитам на вашата политическа подкрепа. Ще започнем първо от съществуващите политики. Синята карта, например. Трябва да се види как да се увеличи е, атрактивността на този тип инструменти. Другият, е, другата тема е свързана с разглеждането на директивите за студентите и научните изследователи. Искаме изискванията там да бъдат модернизирани и благодарим на Европейския парламент за силната подкрепа. Държавите членки все още не са отчертали обща позиция по тази тема. Италианското председателство обаче успя да напредне доста а, по някои важни теми, като например мобилността в рамките на Европейския съюз. Надявам се, че до края на тази година а, мандатът за преговори ще бъде оточнен. За нас е важно нивото на амбициозност на нашето предложение да бъде запазено и за това разчитам и на вас, а, че ще ни подкрепите, че ще подкрепите нашето предложение в бъдещите преговори. Трябва да се има предвид, че повечето мигранти от страни извън Европейския съюз идват тук – по други причини, а не в търсене на работа. Най-голямата категория а, са хората, търсещи присъединяване към семейството си. времено има и хора под международна закрила или предвиждащи се по хуманитарни причини. Това са хора, които са образовани, имат а, умения и квалификации. И всъщност е от интерес на приемащите държави да ги допуснат е, и да им дадат възможност да допринесат за обществото, реализирайки максимално своите умения и способности. И за това ще работим и на ниво пазар на труда. Миналата седмица Европейския парламент взе решение да поиска становище от Европейския съд, що се отнася до споразумението за обмен на данни на пътниците между Европейския съюз и Канада. Чакаме становището на съда. Комисията се надява, че съдът скоро ще предостави правната яснота, която е необходима, за да се придвижим напред с това споразумение и да стане, станат действителни гаранциите за правата на всички пътници, част от това споразумение. Не се постигна съгласие обаче по същество, по директивата за данните на пътниците в Европейския съюз. Има три основни елемента, които са засегнати тук. Първо, необходимостта да се, включ... да се създаде такава схема за обмен на данни на пътници. Второ, пакета за защита на данните, които се обменят. И а, трето, решението за продължителността на съхраняване на данните. Ние продължаваме да настояваме на първоначалното си предложение, защото смятаме, че обмена на данните на пътниците е, е, е необходим, за да може да се е, подобри сигурността за всички граждани на Европа. Някои от вас все още изразяват съмнение, що се отнася до обмена на пътническите данни, но аз с готовност е, е, мога да ви е, предоставя е, специалисти, които в подробности ще ви предоставят информация и примери за това как подобен тип данни са били вече използвани за спиране на терористични атаки. Всъщност, такава презентация може би е добре да се направи а, пред парламента възможно най-скоро. Този обмен на данни е необходим за сигурността на европейските граждани. И за това Европейската комисия смята, че трябва да се действа бързо и дори предварително да се подготвят някои от съставните елементи на този инструмент, които могат да бъдат въведени от пакета за защита на данните, когато той бъде прият комисията смята, че има някои изменения, които трябва да се въведат в предложението, за да се гарантират основните права и за да може това предложение да бъде приведено напълно в съответствие с решението на съда за продължителността на съхраняване на данните. Целта е да има независим служба за защита на данните. И служителите, които се занимават с обмен на данни на пътници, да бъдат преминали специално обучение за защита на данните и за правата на човека също. И да се даде на комисията две години, а не четири, за преразглеждане на директивата и за оперативните мерки, за оперативните мерки и за разглеждането и в парламента. Радваме се, че има добри перспективи пред е, предложението за данните на пътниците. Със сигурност и вие ще подадете някои изменения, които да го подобрят. И ви насърчавам да го направите и очаквам да работим добре по тази тема. Комисията ще подкрепи усилията да бъде направено е, нейното предложение още по-добро, що се отнася до гаранциите за спазване на основните права. Но не трябва да отлагаме работата по тази директива. В няколко държави членки вече се създават вътрешни национални системи за данни на пътниците. Внимателно наблюдаваме е, тези системи и правим всичко възможно, за да проверим дали по този начин се защитават достатъчно добре основните права на гражданите, включително и защитата на техните данни. Що се отнася до националните схеми и за обмен на данни на пътниците, комисията вече е изразила своето становище. Дори там, където няма финансиране, някои държави членки въпреки това създават такива системи. И ако няма европейска система, може да се окаже, че се създават множество различни национални системи с различна степен на защита на основните права. За това ни трябва европейска система, за да избегнем тази фрагментация. През януари ще има среща между национални експерти, работещи по такива проекти за обмен на данни на пътниците на национално ниво, както и е, представители на националните власти, отговарящи защитата на данните, за да се защити елемента, засили елемента на защита на данните в националните програми. Но най-важното е какво ще направят европейските законодатели. И затова се обръщам към вас. Нека да бъдем реалисти. Да вземем предложението, да направим всичко възможно да го подобрим и да направим всичко възможно да гарантираме възможно най-високо ниво на защита за европейските граждани. А сега, що се отнася до сроковете за съхранение на данните? Старите срокове от старата директива вече не се прилагат. Същевременно е необходимо да се съхраняват данните определен срок от време, за да се предотвратят сериозни престъпления и тероризъм. Важно е това да стане с същевременно пълно зачитане на правото на личен живот, сигурността на гражданите и доброто функциониране на вътрешния пазар. Новата комисия ще разгледа, така както обеща, най-добрите възможности за напредване по телекомуникационните данни и ще вземе предвид всички съображения. Тук решението на съда по директивата за съхранение на данните е, основен текст, на който да основем своята работа по-нататък. Във връзка с чуждестранните бойци, работим е, в тясно сътрудничество с държавите членки, за да се използват всички възможности по европейското право, що се отнася до проверките на документите и на лицата. Комисията възнамерява да, да издаде насоки за гранични полицаи във възможно най-близко бъдеще и работи на държавите членки, за да могат да бъдат прияти бързи мерки в рамките на шенгенската система. Тези мерки ще позволят по-добър обмен на информация там, където има сигнали, подадени за а, чуждестранни бойци. А сега по темата интелигентни граници. Във връзка с последните дискусии е, по тази тема с, е, с законодателите, Европейската комисия ще направи ново предложение и ще оттегли законодателния пакет от 2013 година. Втората фаза, тестовата фаза на този е, проект трябва да приключи през 2015 година, през месец септември комисията възнамерява да представи своето предложение след тестовата фаза в края на 2015 година или в началото на 2016 година. Това преразглеждане на темата има за цел, заедно с парламента и съвета, да подобрим ефективността на европейските граници. Развитието в областта на интелигентните граници е един от ключовите въпроси за Европейската комисия. Ще работим в тясно сътрудничество с двамата докладчици, с двамата докладчици госпожа Файон и господин Диас Демера. И тук очаквам да обсъдим ам, вашия план и с националните парламенти в края на феврари. И тук искам да ви благодаря за писмото, което ми изпратихте и ме поканихте с него на тристранно на тристранна среща на 14 декември. За съжаление обаче няма как да присъствам. На 9 трябва да съм в Женева на важна конференция за прересяването на сирийските бежанци. На 10 комисар, комисията отива в а, а, Люксембург, след като а, колегията официално поеме своята функция. Моят генерален директор ще ме представлява а, на срещата, на която ме поканихте. Ще разработим проект за политически насоки за втората фаза за изследване на целесъобразността на предложението. Ще работим заедно с Европейския парламент и както споменавате и вие в писмото си, ще продължим да работим в тясно сътрудничество с органите, отговарящи за защитата на данните. Уважаеми дами и господа депутати, първия месец от работата на комисията беше доста заед. Не беше лесно. Имаше много теми, по които трябваше да работим и моята цел е да продължим да работим в постоянен диалог с парламента и по-конкретно комисията Либе по тези важни въпроси. Миналата седмица бях в пленарна зала, а днес имам възможност да се срещна с вас. Благодаря ви много за вниманието. Мисля, че ня... някой се опита да аплодира, но така или иначе не е така процедиране. Имам една добра новина за вас. В комисията е, Либе за... Тук поставяме рекорд, защото всеки от членовете на комисията иска да се изкаже, включително и един член, който не е тук в момента, той ми изпрати текстово съобщение, така че мисля, че това е нов рекорд по а, жел... заявки за думата. Така че това е една а, а, аномалия, тъй като имаме повече заявки за думата, отколкото има членове присъстващи в залата. И докато ви дам думата да, да, да отговаряте, вече ще се изпразни в залата. Не, разбира се. Голямото предизвикателство е, че ще трябва да приключим до 5 часа. Вие се изказахте доста дълго, аз ви казах само 15 минути. Така че, уважаеми колеги, придържайте се към две минути. Координаторите първи ще говорят, може би, в рамките на три минути, защото те трудно се вместват в по малко, така че започваме с НП. Моля, не, не се опитвайте да обхванете във всички възможни въпроси, а само най-важните за вас. Разбира се, координаторите може би ще трябва да повдигнат повече от един въпрос. Първо, НП Роберто. Благодаря, уважаеми господин комисар, за вашата презентация. Благодаря за това, което казахте, че ще продължите да поддържате връзката с, нашия, с нашата комисия, както казахте и по време на вашето изслушване. По отношение на иммиграцията. Тази тема е силно безпокоя... безпо... поражда много безпокойства. Тя не може да се разглежда отделно, а трябва да се разглежда по един холистичен начин. Ако нямаме холистична стратегия, която да обхваща всички аспекти на имиграцията, няма да постигнем целите си. Случващото се в Средиземноморието е пряка последица от случващото се в Африка и субсахариална част Африка и Либия. Но същевременно трябва да положим много повече усилия, за да се справим с мрежите за организирана престъпност, която експлуатират най-уязвимите. Европейския съюз има важна роля в този процес – и трябва да си сътрудничи с всяка една държава членка, за да сложим край на тази ужасяваща ситуация. Това са европейски теми и те налагат европейски решения. Какви действия можем да предприемем, освен тези, които вие изложихте? Комисията ще предприеме действие, за затегне действията си за борба с трафикантите. Също така Frontex трябва да разполага с всички възможни инструменти, за да си свърши добре работата. По отношение на резервационните данни за пътниците, радвам се, че споменахте решението взето миналата седмица за споразумението между Европейския съюз и Канада, което няма да окаже въздействие въздействие върху ам, прилагането на директивата за резервационните данни за пътниците. Тази директива ще доведе до увеличаване на сигурността и също така ще установи системи за контрол, които да се от полза за всички европейски граждани. И накрая по гражданството това е тема в вашия портфейл. Аз искам да спомена продажбата на гражданство в Малта. Е, съгласно споразумение между малтийските органи и комисията от миналата година относно възможността лица да закупуват паспорти и изискването те да са живели в страната за повече от една година. Та това споразумение не се запазва и се надявам комисията да анализира тази ситуация. Благодаря. Благодаря, Роберто. То, Роберто се, се вмести в трите минути и ще помоля и останалите да го направят. Благодаря, господин Аврамополос. Можем да разглеждаме темата за миграцията от различни гледни точки. Смятам, че е, свободното движение в рамките на Европейския съюз е една такава гледна точка. Също така, ние като европейци трябва да защитаваме индивидуалното право на убежище. Мисля, че още имаме какво да направим, за да гарантираме правото на лицата, търсещи обежище, да подадат молба за такова. Също така по отношение на последиците за пазара на труда. Вие засегнахте някои въпроси, свързани с него, но когато говорим за миграция, аз се обърквам, когато е, споменавате е, трафика на хора. Това е много сериозно престъпление, което се извършва от различни престъпни организации, но смятам, че тук основното е борбата срещу организираната престъпност. Не трябва да го слагаме под заглавието за миграция, тъй като това ще доведе до недоволство сред голяма част от населението. Може би не съм ви разбрала правилно, но Като слушах казаното от вас относно мерките за сигурност, вие казахте, че националните мерки за резервационни данни на пътниците ще защитават физическите лица в Европа. За мен това е странно, защото всички държави членки са се съгласили по общи ценности и принципи за Европейския съюз. Тогава как може да се гарантират по различен начин тези основни права при, при наличие на различни системи в държавите членки. Тази седмица по тези въпроси имахме много сериозни дебати и смятам, че ще е полезно да направите уточнение по този въпрос. Това е още една мярка, свързана с сигурността, но все повече се говори за организации на европейско равнище и също така от държавите членки които предприемат различни мерки с цел борба срещу организираната престъпност, но тези мерки не са координирани. Дори някои държави членки не се възползват от всички възможности за борба срещу организираната престъпност. Защо тогава е, да бъде полезно да въвеждате нови мерки? Силно се надявам да съм ви разбрала правилно. И ако може да ни разкажете дали е възможно е, да се направи ново споразумение за резервационните данни на пътниците. Тук трябва да обясните също така как ще се разглежда въпроси, въпроса за защита на данните, от, също така свързаното и с съдебното решение за съхранението на данните. И накрая, колко подробна е информацията, коя, с която държавите членки разполагат за чуждестранните бурци, особено с оглед на системата за ревазионните данни на пътниците? А, да, благодаря ти, казва председателят. Ти обхвана почти всичко. Сега за екара, Тимоти, Къркоп, екара. Уважаеми господин комисар, благодаря за този изчерпателен анализ на настоящата ситуация. Няма да подхващам всички въпроси отново, но а, така или иначе приветствам вашите коментари по системата за данни за пътниците. Аз съм работил много по този въпрос и се опитвам да удовлетворя и желанията на моите колеги в, този, в тази комисия. Затова сега за мен е интересно да видя дали комисията ще направи изменено предложение или няко... законодателно предложение или други видове предложения. Така че интересно ми е да видя тези нови предложения на комисията и разбира се да чуя мнението на моите колеги по въпроса. Имам един конкретен въпрос. Той е свързан с процедурите и обработката на лицата търсещи убежище в, в Европейския съюз. Знаем, че някои много злощастни събития са се случили в тази насока, които оказват натиск върху европейските държави. Та питам се, Европейската комисия дали разглежда внимателно разликите в и качеството в процедурите за обработка на молбите за обежище, включително качеството и стандартите за условията за приемане, особено за малолетните и непълнолетните лица. Това е въпрос, който силно обезпокои моят избирателен район и съответно и мен. Какви са стандартите, които трябва да се прилагат тук за мигрантите в такива ситуации? Така че необходимо е да вземаме предвид хуманитарните условия, които са необходимост за децата. Поради характера на тези стандарти за качество, ние като европейци в 21 век не винаги можем да се гордеем именно с тези стандарти за приемане на децата. Благодаря. Сега координатора за групата АЛДЕ, Сесилия, заповядай. Благодаря. Благодаря на комисара Врамополус за това, че е тук с нас днес. Имам въпрос към вас, свързан с регламента Дъблин и разпоредбите за непридружавани непълнолетни и малолетни деца. Както знаете, по време на преговорите за новия регламент Дъблин решихме да преразгледаме член 8 за непридружавани непълнолетни и малолетни лица, когато има решение по съответния случай. И трите институции поеха ангажимент да приведат съответствие Дъблинския регламент с съдебното решение на съда. Комисията изпълни предложението си и това лято направи предложение. Високо оценим това предложение. То бе приветствано тук в комисията Либе по отношение и на решението на съда. Следователно, за да не се правят ненужни трансфери на непридружавани малолетни или непълнолетни лица към други държави членки. Да, искам да ви попитам. Вашата позиция толкова твърда ли е като на вашия предшественик относно това предложение? Ня, нали, надявам се, че няма да го промените, за да не слизате под стандартите установени с решението на Съда на Европейския съюз, където много ясно се казва, че лица, непълнолетните лица не трябва да се препращат от една държава в друга като стока. Това е първия ми коментар. Втория. Мнозина споменаха вашите усилия да се установи европейска система за резервационни данни на пътниците. Както знаете, преди няколко години е, в комисията ли, бе това предложение бе отхвърлено. Знаете ли, че Нидерландския парламент гласува против национална система за резервационни данни на пътниците и също така сложи край на проекти, финансирани от европейски средства, които сега ще бъдат върнати в европейския бюджет. Та ако националните парламенти са против такава европейска система, как ще я защитавате? Ще защитавате ли цялата, е, тезата за една задължителна схема за целия Европейски съюз и ако е необходимо за, за, ако е необходима защита на данните, то вашите колеги в комисията ще положат ли всички усилия, за да се убедят че е, директивата за защита на данните ще бъде приета, защото смятам, че тя е един от е, основните елементи от закон, за законова рамка, е, в, с които ще трябва да работим, когато приемаме мерки за събиране на лични данни на пътниците. Това са две, двата ми въпроса. Спазих времето. Да, благодаря, Силия. Сесилия. Корнелия. Айнласум und... Благодаря за вашите уводни думи. По темата миграционна политика бих искала да кажа нещо. Обикновено си задаваме два въпроса. Първия, на който искам да чуя отговор е какво мислите вие, какво ще, как нататък ще действаме с системата от Даблин? Е, знаете, е, Гърция има сериозни проблеми с това. Търсещите обежище там е, се, трябвало да се, се струпват обикновено е, там, е, би трябвало да бъдат прияти от Гърция. Смятате ли и готови ли сте да се придържаме към системата от Дъблин? Ще остане ли както е в момента? Ще се прилага ли по този начин или смятате, че има нужда от изменения? И второто, когато говорим за емиграция, става дума за преселване. Сега има програма и идеи от страна на Европейския съюз съюз за програма в това отношение, но държавите членки не проявяват особен интерес. Какво ще направите да засилвате това е, е, преселване? Е, и да убедите държавите членки да тръгнат в тази посока. Разбира се, изненадвам се от следното. Следващата седмица ще пратим на Европейския съд е, споразумението за е, пътническите данни е, между Европейски съюз и Канада. Пределно ясно е, че това ще очаква се едно доста критично решение от страна на съда във връзка с съхраняване на данните. Всъщност всички знаем, че именно тези е, е, регистрационни данни за пътниците се свеждат до е, съхраняване на данни. Какво друго освен това? И ако е, пращаме едно споразумение в Европейския съд е, е, от този характер, мисля, че това е малко на границата на сериозното, според мен сега, ако помислим какво може да произлезе от това, какво ще, решение ще вземе съда, е, ще трябва първо да изчакаме, разбира се, тяхното решение. Е, това е първия момент е, във връзка с регистрационните данни, който доста ме изненадва. И ако така ще излежа това споразумение, е, как е, виждате, че други подобни ще минат през съда? Какво ще направите, за да, е, да приложите пакета за защита на данните, който е толкова важен за нас? наистина трябва да оказваме натиск за това и би трябвало с това да се ангажираме по-сериозно и принципно, не толкова с регистрационните данни за пътниците. Um, as uh, both cecilia wikstrm and Cornelia Ernst already made... Госпожа Сърчентини има думата. Както и преждеговорящите споменаха съхранението на данните, смятам, че мога да, го, да не го споменавам, макар че като евродепутат от Нидерландия, мога отново да спомена гласуването в Нидерландия на тази система. Но искам да се съсредоточа върху законната миграция. В момента работим по нова политика за миграцията и вие уважаеми господин комисар, казахте, че искате да промените наратива за миграцията. Това звучи чудесно. Бих искала да се случи, но ми е трудно да разбера как това ще се промени, ако в плана се казва съгласно новата политика за миграция се разглеждат оперативни мерки за борба срещу тероризъм и радикализацията, включително е, разрешаване на въпроса с чуждестранните бойци. Не мисля, че тук това е корен на промяна и не мисля, че това е нова политика за миграция. Много добре си спомням вашето изслушване пред парламента и там използвахте много добър език с, за, за, при зачитане на мигрантите и също така на техния труд. От това, което аз разбрах от вашето вашето изслушване, вие искахте лицата, които искат да пътуват до Европа, да могат да го направят по законен начин. Това са три категории хора. Общите лица, търсещи обежище, политическо обежище, лица, имащи право на официално влизане в Съюза и лица, които са обект, предмет на трафик. Ние трябва да избегнем ситуация, в която лицата искат да влизат в Европейския съюз по опасен, нерегулиран начин. Ето това трябва да бъде заложено в новото законодателство за миграцията. Вие в работната си програма сте се ограничили до синята карта, което е наистина силно ограничително, защото държавите членки имат свое законодателство за високо квалифицирания труд. Смятам, че трябва да надградим върху работата за директивата за сезонния труд. Също така трябва да обхванем легализирането на нископлатения труд в Европа и смятам, че това ще промени наратива за миграцията. Когато говорите за евро... директивата за студентите и изследователите, трябва да видим трябва да видим как обхващаме е, труда ОПЕР, който е, дава много възможности за е, злоупотреба. И за ОПЕР това са детегледачките. И когато говорим за срещата на европейските държави членки и африканските държави членки в Рим, където говорим а, с държави като Еритрея, а, които трябва да запазят мигрантите си в страната. Говорим за Южен Судан, за Судан и за Еритрея. Не съм убедена, че това може да стане. Не исках а, да подемаме толкова темата за законната миграция, но беше добре, че го направихме. Последният координатор в този кръг Лаура. Благодаря, господин председател. Здравейте на комисара Врамополус. И аз бих искала да се съсредоточа върху законната миграция. И да се върна на казаното от госпожа Сърчантини. Трябва да се борим срещу незаконната миграция и да се съсредоточим върху законната. Това е чудесно. Също така трябва да се съсредоточим върху директивата за изследователите и студентите, но не бива да гледаме на мигрантите само като на е, участници в економиката, а трябва да гледаме на тях като човешки лица с най-различни интереси. Както е, госпожа Аржентини каза, много мигранти влизат в Съюза, защото бягат от, от война и преследване. И в тази насока преразглеждането на директивата за изследователите и студентите не, няма да представлява реакция. Тук се съсредоточаваме върху незаконната миграция, защото няма законни альтернативи. Така че какво смятате да направите, за да предоставите един законен начин за влизане в Европа? И смятам, че ако го направим, наистина ще сме ефективни в борбата срещу трафика на хора. Съгласни сме, че тази практика трябва да бъде прекратена. Но, ако не предоставите законна альтернатива на тези хора, то тогава ще трябва да а, решавате проблемите, които вече са възникнали, а не да ги предотвратявате първоначално. В Италия се провежда разследване на използването на средства на фондове за миграция и за това, че то не е успешно. Съгласно решение на Съда по правата на човека в Страсбург, в Италия е невъзможно един мигрант да се събере с семейството си, защото няма гаранция, че е, той няма да бъде третиран по унижаващ начин. Ето така работят центровете за приемане в, за настаняване в Италия. Много често има незаконни трафиканти, които прекарват хората. Следователно, трябва да се положат действия за правилното използване на фондовете за иммиграция. И накрая по процедурите за идентификации. В Италия и в други държави членки се позволява използването насилственото идентифициране на лица, които отказват да предоставят документите си. А това е в разрез с принципа за правата на човека. Искам да чуя какво е вашето мнение по въпроса. Благодаря. Е, е, с това приключи е, кръга изказвания на координаторите. Обикновено е, всички тези въпроси влизат във вашия вашето портфолио, но все пак е, това е някакси предварителен порядък. Сега е, да чуем какво имате да кажете. Благодаря, господин председател. Преди всичко, от почти всички изказали се чух въпроси, които всъщност е, са в отговор на първоначалните ви думите днес след обед. Разбирам, че имате нужда от обяснение и до изясняване на някои въпроси. Сега на е, госпожа Мецела. План, работния план за 2015 година. В него ще видите Европейската програма за миграцията. Съгласен съм, че ни трябва един пълен цялостен подход – Поглеждайки досиетата от последните години, от момента, в който се появи тази нова форма на миграция в Европа, забелязах, че Европа бе изненадана и в даден момент започна да тълкува по различен начин този вид миграция, защото тя беше много различна от всички останали видове миграция преди това. Защото миграцията преди това беше фрагментирана и подходът ни беше също на парче. А сега вече се сблъскваме с изцяло различно явление. Преди няколко месеца имахме едно изслушване, макар че аз всъщност е, принадлежа към голямото европейско семейство, аз много научих от това изслушване за този вид е, миграция. Мисля, е, всички знаете е, колко важни за мен са въпросите, свързани с е, правата на човека и е, не бих допуснал да се направи каквато и да е връзка между миграцията, престъпността и тероризма. Това са абсолютно различни, изцяло различни въпроси. За съжаление, същевременно в моя портфел попадат и въпроси свързани с сигурността и е, защита на основните права. Същевременно трябва да възприема и един цялостен подход към въпроса с миграцията. Така че основната стратегия, основната посок на политиката с миграцията е да се дефинират условията на законовата миграция. Сега чух много коментари е, по този въпрос е, и обяснения. Прави сте, е, като наблягате на нуждата за е, сътрудничество и мисля, че точно това е, бе доказано в Рим, където около една маса седяха държави е, от, с, с происход, транзитни и държави дестинация, по дестинация. И трябва да ви кажа, че това е явление, е, явлението, е, което, така, върху което свърли, хвърли се цена тази дискусия, има много измерения. И нашите африкански партньори бяха съгласни с нас в това отношение. Така че вътреш, бъдещата ни работа е много важна в това отношение и сътрудничеството е от решаващо значение. Бяха поставени въпроси за европейските пътнически регистри и засилване на защитата на данните. Това, разбира се, е нашата политика. Аз много ясно я описах и ще повторя отново. Колкото до въпроса на госпожа Зибенс. Спомням си, е, зная вашите позиции по въпроса, вие е, повтаряте това сега, но ние трябва да работим заедно, ние трябва да си взаимодействаме. Според мен, и това от правда точка е моето положение, че ние е, като комисия, е, обикновено парламента ни е, диша във врата, така да се каже, гледа под лупа това, което правим, но в крайна сметка е важен крайният резултат, който ще ни позволи да задгърбим едно а, неуспяло наследство от норми и правила, които имахме до сега и да търсим нови. Разбира се, а, ще трябва да а, се съобразим с мненията споделени около, в тези зала и около маста в Рим. Разбира се, е, ние се съобразяваме и с идеологическите настроения и подходи но трябва е, да е, не забравяме нашия подход, а именно пълно зачитане на правата на човека от една страна и от друга страна по-динамична борба и е, подход е, за решаване на проблемите, с които се сблъскаме. Тероризма, разбира се, е, е, е факт. Всеки ден е, се води битка с тероризма и ние се е, тревожим от това, че е, той обхваща все по широко геополитическо, по-широко геополитическо пространство. Терористични дейности имам предвид. Е, трябва да действаме, то е повече от ясно. Но е, трябва да се борим е, с. Е, е всяка, е, всеки е, е, престъпен аспект на миграцията. Е, и там, като например трафикиране, каналджийство и така нататък, там санкциите трябва да са безмилостни. В всичко това трябва да си взаимодействаме с други държави членки. Знаем, че има цяла индустрия. И може би ще ви изненадам, ако кажа, че много от тези организации са по-добре съоръжени и въоръжени от самите държави. Те разполагат с изключително е, високотехнологични инструменти и е, екипировка. Това, на това се натъкваме в опитите си да смажем незаконните и да прекъснем незаконното каналджийство в, е, и трафикиране на хора в Средиземноморието. Господин Кърка постави, е, господин Кърка постави един много важен въпрос. С моето уважение ще е, е, Извинете, че ви прекъсвам, господин комисар, но 25 депутати зададаха въпроси Просто бих искал да ви е, припомня, е, че е, ще трябва да получат всички отговори. Ако може да, да, ускорим, да ускорим работата с отговорите на координаторите, за да оставим време и за въпроси. 25 заявки за изказване има, така че боя се, че няма да има време. Ако обичате, просто ще ви помоля малко по-набързо да преминете по отговорите към координаторите. Е, просто го имайте така в е, е, подсъзнанието си. Да, добре, съзнателен отговор на подсъзнателната ми реакция ще е това, което ще направя сега. Разбира се, членовете на депутатите си дават сметка, че вие не можете да обхванете абсолютно всички аспекти, да говорите на всеки въпрос и въпрос, че, но просто ще ви помоля малко по-бързичко. Сега на госпожа Мацова за, мал... за малтийския въпрос. Това е италиански национален въпрос, колкото до въздействието върху европейската националност. Е, това е нещо, което трябва да, е, с което трябва да се занимава компетентния комисар за това. Разбира се, е, необходими са подобрения в системата е, на обежища и ние ще следваме тази линия. Ще търсим е, начин да подобрим нещата. Разбира се, ние бихме искали да подобрим състоянието на всички въпроси поставени днес и това трябва да стане в сътрудничество с вас. Не искаме да падат стандартите на комисията. Не бихме искали да отстъпваме от е, което и да е основно право, е, което сме е, отвоювали до тук. И в комисията Либе сега, комисията Либе отхвърли е, регистрите, но моето чувство е, че ние трябва да подобрим е, работата по тях. Не зная какво е, смятат, какво ще отговорят, как ще отговорят на това от Холандия, но трябва да ви веря, че ние много внимателно ще огледаме нещата преди да ви предложим политика. Не бих искал сега да отделям повече време за това, защото знае, че много други въпроси ще има сигурно но искам още един коментар да направя. Пътническите регистри са е, нещо съвсем различно от съхраняване на данните. И бих е, искал да ви приканя да е, провеждаме едно по-реалистично взаимодействие, да, да проучим всички варианти. Колкото до съхраняване на данните, няма да прибързваме по въпроса. Е, все още е, трябва е, да дадем възможност на конституционните съдилища в държавите членки да огледат въпроса и след това ще се върнем и ще анализираме и решението на съда. Господин Аржентини, никога не съм свързвал тероризма с миграцията и престъпността с миграцията. Най-общо е, имах, говорих за общите въпроси, които влизат в е, моят е, портфейл. Е, както казах, ударението ще бъде върху законовата миграция и е, ще излезем с едно цялостно предложение е, и една нова миграционна политика. Споменах преди законовата миграция. Това е което ме попита госпожа Ферара. Споменах е, го и в началото на изказването си. Налага се да преминем към въпроси от членовете. 25 заявки имаме, моля. Имах един много конкретен въпрос относно деца, непридружени, малолетни, непълнолетни, според регламента от Даблин. Много ви моля, бих била благодарна, ако ми отговорите. Добре, казах ясно преди и споменах отново, че няма случай, в който бихме променили политиката си в това отношение. Тук нещата са пределно ясни. Исках само да чуя отговор на бележките, които направих за правните е, средства, законовия достъп е, и за е, въп, е, правни законови е, пътища е, на достъп и проблемите с идентификацията. Е, комисията говори за хуманитарни визи и е, вероятно е, в този смисъл ще бъде и въпросът. Господин комисар, ще ме наймете ли да заговорител, да отговарям вместо вас? Колеги, наистина се притеснявам. Добре, Корнилия, съвсем кратко, съвсем кратко. Кажи каквото имаш да кажеш. Наистина, аз съм един доста търпелив човек, но тук нито един от въпросите, които аз зададах, получи отговор. Ни... Аз имам... искам поне един отговор. Вие на мнение ли сте, че е, можем да работим по е, регистрите на е, данни за пътниците, макар че следващата седмица е, е, споразумението с Канада ще бъде пратено. Е, е миналата седмица бе пратено споразумението в Европейския съд и е, на практика решението ще, е, е, от решението ще се оказва, че директивата е невалидна. Мисля, че бях пределно ясен по този въпрос. Съвсем откровено ще ви отговоря. Трябва да следваме същата линия. Тоест, европейските регистри на пътнически данни, колкото до е, правното становище на е, Европейския съд е, по канадските регистри, нека да изчакаме и да чуем какво ще кажат те. Мисля, че ясно го казах в уводните си бележки. Сега, драги колеги, много ви моля, е, затягаме дисциплината. 25 е, въпроса имаме. Е, верно, че сте, докладчиците заслужаваха да зададат въпроси и да получат отговори, но ще спра до тук. Наистина, просто е несправедливо за останалите, така че никакви допълнителни въпроси от никого до тук. Сега втората група въпроси по две минути, колеги. Балете, балете дисциплинирани. Е, можете да застегнете който въпрос е, искате. Вероятно ще се връщаме към тези въпроси. Сега... Ευχαριστούμε πολύ για την εισήγησή σας. Благодаря, господин комисар, за вашите е, думи сега искам да поговорим за споразумението между Европейски съюз и трети страни. Казахте, че това е силен инструмент, е, мощен инструмент срещу незаконната миграция, е, защото при добри отношения с трети страни е, се изпраща силно послание към трафикантите на хора, тези, които печелят от трафика с хора. Е, въпросът ми е възоснова на тези спогодби с трети е, държави. Е, напоследък те се разшириха. Очаквате ли допълнително разширяване на такива споразумения? И още да попитам дали комисията е мислила по функционалността и оперативния успех на тези споразумения. Вторият ми въпрос. Разбирам, че някои трети държави, независимо от това, че са подписали такива споразумения, не ги е, спазват. Не спазват условията им. Сега, не би трябвало да превръщаме това в е, е, наказание, а не в притегателна сила, но все пак трябва да има начин да ги накараме да, да, да спазват е, е, клаузите на тези договори. Е, съгласни сме, че това е много важен инструмент за насърчаване на законовата миграция, което е ключов елемент от вашата програма. Да, благодаря. Ще вземем въпроси на групички и след това ще поискаме отговор от комисаря. Ана Гомеш господин Арджентини каза колко абсурдно е, че ние се срещаме с правителства, например, на Судан, на Еритрея и Етиопия, които произвеждат е, бежанци и иммигрантите, защото е, те водят война срещу собствения си народ. Е, сега, ние се споразумяваме с тях, няма как. Вие говорите за това, че мигрантите поставят съдбите си и живота си в ръцете на трафиканти и е, няма правни пътища за решаване на проблема. Но искам да говорим за следното. Някои мигранти, на които европейски държави членки дават е, не само зелена светлина, но ги посрещат с червен килим. Е, И аз мисля, че това не е чисто национален въпрос, това е европейски въпрос. Говори се за цялостната система, е, говори се за нашата, нашия авторитет, защото това е система за, е, е, за подкрепа и поддържане на организираната престъпност. Говоря за моята страна, Португалия. Но не сме единствените. Върха, ръководителя на граничната полиция бе арестуван, генералният секретар бе арестуван, председателя на института на централните регистри бе арестуван в една мрежа от 11 хора по върхушката на администрацията, понеже са участвали в мрежа, като са използвали златните визи, така наречени. Сигурна съм, че има възможности за корупция на най-високо равнище, именно защото системата не предвижда контроли, особено при изпиране пари. Е, системата не съдържа такива предпазни клапи. Аз е, е, поисках от министра да каже имена повече от 3000 души, които получиха такива златни визи за Португалия, защото а, там пристигат не само заявителите, но и техните а, семейства и роднини. Използват а, защита на данните, възползват се от това, това е всъщност е, ключов въпрос. Той, е, той не само, че подкопава основните принципи на Европейския съюз, това е нещо, което комисията не може да продължи е, да си затваря очите. Сега госпожа Хисменова. Dans le sixième rapport biannuel sur le fonctionnement de l'espace Schengen qui nous a été présenté ce matin, il est au nouveau mentionné. Благодаря всъщност е, е, съвета все още не се, отго... Е, не се е произнесъл по границите и контрола по границите на България и Румъния с оглед присъединяването им към Шенген. Бихте ли казали от гледна точка на комисията какъв е следващия етап, какво се очаква, какви стъпки се очакват и възможно ли в скоро бъдеще България и Румъния да се присъединят към Шенген и е, хубаво е, ако наистина е, ни кажете нещо за този конкретен процес, е, е, за, е, тъй като тези две страни е, очакват от е, много време е, конкретна дата за присъединяване. Пенели. Благодаря много за това, че се съобразихте с е, ограниченията във времето. Сега Спинели. Благодаря, господин председател, господин комисар на, е, в изслушването вие препоръчахте една обща система за убежища. Да ви питам, мислите ли, е, помислили сте за това, което в момента се случва в Атина? От една седмица 200 е, сирийци е, са обявили гладна стачка. Е, мнозина от тях вече са хоспитализирани. Е, това е една ненормална ситуация. Това са хора, които искат е, да. Е, чиято цел е трета страна, но всъщност остават там е, на мястото на първото им пребиваване в смисъла на Дъблинската конвенция сега ние не можем, Гърция не може да им гарантира нито обежда, нито работа. Е, значи те се намират, има такива зони, ничи, е, които се създават и те се умножават е, в Европейския съюз. Има страни около Европейския съюз, които не зачитат основни права. Госпожа Ферара спомена и Италия в това число. Италия е една от страните, които според Европейския съд не е в състояние да гарантира е, граждански, е, е, нормални, цивилизовани условия в приемните центрове. Какви са намеренията ви да се справите с тази драматична ситуация в Гърция? и как ще се решава проблема с масовия приток на бежанци. как ще се прилага директивата от 2001. Е, не смятате ли, че е време да се е, актуализира, да се ревизира Дъблинския регламент от 2003, именно за да се избегнат това е, да се избегнат такива е, ненормални ситуации, когато е, хората пристигат, имат право да пристигнат в тета сена, но не могат да останат в приемни центрове. Благодаря. Е, тази сутрин чухме много е, подробен е, отчет, доклад за положението по външните граници. И стана дума, че често защитата на основните права се пренебрегва. Би трябвало да се възприеме една стратегия, която не трябва да бъде да допуска снижаване на стандартите в това това отношение. Какви конкретни мерки ще вземе е, комисията, за да подобри това положение? Е, една. Е, предлага се отделен план е, е, в случай на е, нарушаване на индивидуални права на мигрантите, е, в което да участва Фронтекс. Смята ли комисията да е, въведе такава е, разпоредба?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 да, тък му, връща, тък му е, е, се, е, излизам от заседание по бюджета и попадам в друга сложна ситуация. Благодаря много за посещението, господин комисар. Надявам се, че... Тоест, предполагам, че следващия период ще ви задаваме все повече и все по-трудни въпроси. Първият е свързан с решаване проблема в Средиземно море и бих искал да чуя отговор на следния въпрос. От една страна е, имаме беженци, които нямат шанс да преживяват е, в породните си места, е, нито пък легално могат да намерят път към Европа. От друга страна те стават жертва, на трафиканти на хора, които поддържат мрежа. Сега въпросите, свързани с това, е за вътрешната сигурност на Европейския съюз, сигурността на гражданите на Европейския съюз, за които става все по-трудно да се справят с тази вълна, с, от една страна тероризма и бруталността и е, е, безкруполността на е, този вид тероризъм. Е, на който, е, както и на международните бойци, е, които трябва да спрем максимално ефективно, за да се предотврати възможността да, се, да организират атентати на европейска територия. Съответно да попречим на това в Европа млади хора да бъдат вербувани и, е, или пък тези, които е, искат да се откажат, да не намират начин да се откъснат от е, тази терористична мрежа. Благодаря ви за усилията, но мисля, че ни предстои страшно много работа в това отношение на всички нас. Um, Благодаря, Моника. Благодаря, че спази времето за изказване. Господин Кириакос. Благодаря, господин председател. Господин комисар, радвам се, да ви видя тук. И аз искам да се присъединя към казаното от госпожа Спинели. Беженците, които са обявили стачка, гладна стачка в Гърция, не искат обежище. те искат документи за пътуване, за да могат да се придвижат до друга страна. Мисля, че е важно да видим как точно да улесним тези процеси. Не можем да оставим тези хора да умрат от глад и студ в центъра за задържане. На 1 януари 600 души в Гърция ще бъдат изхвърлени на улицата. Обществеността реагира срещу това и е, може би добре Европа да реагира също. Благодаря комисията получава въпроси не само по темите включени в дневния ред, но и по други въпроси. А, сега ли искате да отговорите или искате да чуем всички въпроси първо и после да отговорите? Какво мислите? Предпочитам първо да отговоря на въпросите зададени до тук. Добре, в такъв случай, колегите съгласни ли с това? Да чуем първо няколко отговора от господин комисар и след това да чуем останалите въпроси. Добре. Заповядайте, господин комисар. По първия въпрос. Да, насърчаваме международните спогодби. Работим с повече страни, отколкото по-рано. И насърчаваме развитието на спогодби за партньорства в областта на мобилността. Тези партньорства са с много измерения. Говорихме, например, за връщанията и за безплатните визи. Напълно прав сте. Всъщност аз се спрях на тази тема и по-рано. Госпожо Гомеш, аз вярвам в диалог. Като вас. Вярвам в диалога и заедно с колегите си комисари, а уверявам ви, има е, голямо сътрудничество в комисията по области, където съвместяваме общи компетенции – и е много важно така да се действа, че да не останат пропуски. За това говорим за политическите развития и за евентуалните политически и плодотворни последици върху правата на човека и по-конкретно върху основните права. С господин Тимерсън, Тимерманс възнамеряваме да работим за създаването на възможно най-стабилна система. Сега по Румъния и България, по въпроса за Румъния и България. Казвате, че сме говорили по темата по време на изслушванията. Комисията продължава да смята, че вратите на Шенген трябва да се отворят и към България и Румъния. Става дума за адаптиране на системата в Румъния и България към изискванията на Шенген. Предоставена е помощ за това и това ще стане. Има обаче някои съмнения дали тези две държави членки могат да изпълнят ангажиментите си по Шенгенското споразумение. Комисията възнамерява да предостави необходимата помощ, за да може тези две държави членки да отговорят на условията, които се изискват за членките на Шенгенското пространство. Госпожа Син... Спинели и господин Кирияко споменаха гладната стачка Фатина. Наясно съм с ситуацията. Става дума за една група беженци от Сирия, които не искат да кандидатстват за обежище, макар че гръцките власти им дават тази възможност. Знам, че гръцките власти предоставят подходящата подкрепа на тези сирийски бежанци, които са в Център за задържане в Атина по-настоящем. Както казах, в понеделник в Женева ще има голяма дискусия на тема сирийските бежанци и аз ще участвам в нея. Има все повече сирийски беженци и това оказва натиск върху приемащите държави. Говорим за Гърция, но всъщност това въжи и за всички страни. И въпросът е, че дали или не тези хора ще кандидатстват за убежище, е въпрос на личен избор една държава членка няма как да принуди някой да кандидатства за обежище, дори и да е очевидно, че това лице има нужда от хуманитарна защита. Държавите членки са правно задължени да идентифицират лицата, влизащи на тяхна територия – и да снемат техни данни, включително пръстови отпечатъци. Тези хора обаче не приемат това. Става дума не само за Гърция, а и за други европейски държави. Що се отнася до сирийците, има споразумение между държавите членки да няма доброволно връщане, поради случващото се в Сирия в момента. Знам, че това се прилага от 2010 година на САМ програма за обежище, която има за цел да се преодолеят систематичните проблеми, които са установени. И така, комисията е подела тази инициатива, ще разговаряме с колегите си и ще обсъдим това и в международ... на... на Международния форум в Женева следващия понеделник. Що се отнася до основните права? Да, ние настояваме на основните права и всеки а, доклад се разглежда внимателно. Всичко, което а, бъде изготвено от парламента, се взема предвид от комисията. Процедурен въпрос. Барбара. Господин комисар, Какво какво искате да кажете? Гръцкото правителство ги подкрепя. Какво означава това? Няма храна, хората имат нужда от медицински грижи. Откъде имате такава информация? Ами, вие току-що ми казахте, че те а, отиват за лечение в болница. Това също е помощ и подкрепа. Тези хора не са на улицата. Както а, стана ясно, има една е, правна празнота. Ако имате а, допълнителна информация от Атина, а, ще се радвам да я научи аз. Благодаря, госпожа Мер. Благодаря, господин председател. Искам да задам няколко въпроса на комисаря. Първо, вярно ли е, че комисията възнамерява да създаде центрове за приемане в африкански страни. Не смятате ли, че това ще е, привлече допълнителни хора, които искат да емигрират в Европейския съюз? Втори ми въпрос. Възнамерява ли Европейската комисия да създаде наднационална система за контрол по границите? И е, как би изглеждала тази система. И на трето място, споменахте джихадистите. Според мен, трябва, ако имат джихадисти с европейски паспорт, да ги пуснем да напуснат страната, но не и да се връщат в Европа. Имате ли информация колко джихадисти са напуснали Европа, колко от тях са се върнали на европейска територия? Благодаря, господин Франк Енгел. Благодаря, Клод. Доста малко време ни остава, така че обстоятелствата са такива, а, че а, аз нямам въпрос, имам просто а, няколко а, призива. Първо, по европейската система за обмен на данни на пътниците. Трябва да продължим да я разработваме и е добре е, тя да се координира с е, останалите държави по света, където се работи върху такава система. Няма е, причина, поради която да се налага да е, спрем работата си в тази област. След това нещо друго. Африка е, е континент, който от много време ме интересува. Ми е важен въпросът как можем да работим с Африка, за да може поне в някаква степен да облегчим, намалим потоците беженци, които бягат оттам на към Европа. За Еритрея, например, много хора искат да избягат от там, но Еритрея в крайна сметка се е превърнала в нещо като а, гигантски затвор на открито. След това. А, консолидирането на държавността в африкански държави. Комисията сама не може да направи много, но ако а, не успеем да насърчим а, стабилност на държавите от южната страна на Средиземно море, ще се сблъскаме с много въпроси и много е, допълнителни проблеми, така че решението на комисарите ще е важно. Благодаря Хуан Фернандо Лопеш, Лопес Агилар. Благодаря, Клод. Е, е, няма много време, така че ще ви изпратя телеграма. Имах и аз няколко въпроса, свързани с контрола по границите и основните права. Първо, задължителното представителство във връзка с кодекса за визите. Искахте да сте съвсем конкретен. и моят въпрос е точно това. Можете ли конкретно да ни обясните как ще действа системата? След това, миналата седмица имаше дебат в пленарна зала по тази тема, можете ли да реагирате на, на дискутирането там? След това хуманитарните визи. Това е тема, която сме обсъждали нееднократно. Сега, в крайна сметка, е ваш ред да реагирате. И четвърти ми коментар. Доклада тази сутрин във връзка с нарушенията на основните права на границите. Как можем да направим всичко възможно да подобрим положението? И накрая един коментар по скорошното решение на Европейския съд за правата на общността ЛГБТ. Хората в Холандия по границите са молени да коментират своите сексуални практики. Нещо, което според Европейския съд е неприемливо. Възнамерявате ли да предприемете някакви мерки в тази област? Благодаря, господин Томас Цедовски има думата. Thank you, Claude. <clears throat> Sometimes it's very благодаря, Клод. По някой път а, името ми е трудно за произнасяне, знам. Председателят се извинява. Най-добре ме наричай Томас и Толкос. Благодаря ви, господин комисар. Нами, я мам на вас několik otázek, některé vám asi pošlu, pošlu spíš e-mailem. Да, е, ще ви го пратя в писвен е, вид е, мои коментари и въпроси, но има тук неща, които не, бяхме, които не бяха засегнати. От една страна, миграционните потоци под контрола на ИСИС, бихте ли могли евентуално да ни е, дадете малко информация в това отношение. Второ, Чешката република, в Чешката република 1500 е, либийци е, пристигнаха с шенгенски визи чрез нашите консулски служби. Те не са регистрирани въобще в шенгенското пространство, тъй като не е изпълнена цялата шенгенска процедура. Е, това е, вреди на, на е, целият процес, как е възможно да се дават визии на бежанци, които проникват в целия Европейски съюз. и третия въпрос. аз бях докладчик по външните граници. Фронтекс е, не работи с трети страни и някои инструменти не се прилагат както трябва. И е, вие е, ще направите ли нещо в това отношение, за да се подобрят нещата? Okay. Uh, Tanya. Благодаря, Таня Файон. Хвала, комисар. Весели ме да имате послух за... Благодаря много, господин председател. Благодаря, господин комисар. Е, кар Да, е, тук е, говорихме за много важно законодателство, свързано с интелигентните граници е, казахте, че в нашата комисия има много възражения и казахте, че вероятно ще изтеглите своето предложение и ще го преработите е, многобройни заседания проведахме в Европейския парламент, заедно с други институции, е, е, проверяваме и мислим по съответната технология. За следващата година работим и с националните парламенти, но главният въпрос, е, който няма отговор още е следния. Колко, как и до, до каква степен имаме нужда от интелигентни граници? Преди всичко, предвид допълнителните разходи, до които те ще доведат и дублирането с съществуващите системи. Тук опира и въпрос, тук опира нещата и до въпроса с защита на данните, дали целта, която си поставяме, е, дали е, оправдава средствата по-сигурни граници, окей, но какви данни ще се събират? Е, кой ще има достъп до тези данни? кои ще са правосъдните органи, които ще ги ползват? Това е въпросът ако е, Европейската комисия излезе с ново предложение, тогава е, как ще е, трябва да действа в следващите години Европейския парламент? Дали ще има някакъв пилотен проект? Съвет и държавите членки извършват съответни действия, но отново пак питам, кой ще има достъп до тези данни? И това е на този въпрос е, няма отговор в предложението на Европейската комисия. You, благодаря, господин Коелия. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за това, че сте сред нас. Искам да се спра на интелигентните граници и на процедурите е, за спасяване. Първо, по отношение на интелигентните граници. Много се радвам, че ще представите нова инициатива. Поздравления! Комисията представите пилотния проект и на пътя напред на, 6, на срещната ни на 16 октомври. Аз ясно демонстрирах защо този проект не може да се управлява от агенцията, защото тя няма съответните компетенции е, и няма достатъчно добро правно основание за това. Това ще, ще да създаде опасен прецедент. И така, е, уверявате ли този парламент, че регламента за агенцията ще бъде спазен? След това, е, Международната организация по миграция казва, че 300 3000 души са загинали тази година, опитвайки се да стигнат до бреговете на Италия. А трябва да направим нещо. Не можем да оставим тези хора да мрат. За това трябва а, да се има предвид, че миналата година в доклада, по който аз работих за външните граници, взехме предвид спазването на международното право, но сега се оказа, че а, няма операционно финансиране за операция Тефтон. Имаме две различни правила за различни мисии. Европейските мисии е, от, спазват регламента, а националните операции не. А, е, готов ли сте в такъв случай да въведете европейски подход към всички операции за издирване и спасяване? И смятате ли, че е, Шенгенския граничен кодекс е, може да бъде изменен, за да се улесни тази работа? Благодаря. Силви Гион. Благодаря. Е, много интересно е това, което казахте и в е, своето изслушване тук в нашата комисия, но въпросът е, че трябва да има и конкретни мерки. Така, два конкретни въпроса. Що се отнася до каналджиите и до трафика на хора? Защо не се говори повече по тази тема, след като има инициативи? След това регламентът Дъблин 3. Ако ще искаме да има напредък по отношение на разпределението на търсещите обежище, какви критерии ще се прилагат? Преди да навлезем в повече подробности, след казаното от Силви Гиам, е, искам да кажа, господин комисар, е, не предполагам, че друг път ще получите тол... ще... ще има такива заседания, където има е, много въпроси от най-различни области, с които всъщност ви бомбардираме. На следващите си заседания ще работим тематично, т.е. ще разговаряме само по една тема, е, знам, че някои колеги сега са изненадани от е, процедурата, но това е винаги при първото явяване на комисар в комисия. Се говори по всички теми. Оттам нататък ще е много по-структурирана е, работата си. Казвам го след изказването на Силви Гион. Следващия въпрос е от госпожа Жули. Благодаря, господин председател и добър ден Добър ден, господин комисар. Миграционните потоци се създават от световния хаос и смятам, че има огромно разминаване между факта, че намаляваме хуманитарната помощ и тази за развитието. Смятам, че ние твърде много сме я намалили. Знаете, че сме намалили хуманитарната помощ с една четвърт. Днес за, 80, за 8 милиона сирийски бежанци ние влагаме средства. Какво ще стане с тези хора, ако спрем да инвестираме в тях, защото ни свършат парите? Много е важно да се реагира на това, е, на това равнище, вие в качеството си на комисар. А, нека си представим следната ситуация. 3000 е, и 170 души удавили се в Средиземно море, опитвайки се достигна, да достигнат до Европа и много по-малко са жертви на тероризъм. Много е важно тук да си даваме ясна представа. Не трябва да умешваме понятията иммигранти, терористи, мигранти, престъпници. Тук става въпрос за хора, бягащи от хаоса и те са наша отговорност. Имам два конкретни въпроса. Смятате ли, че като градим стени, като например в Кале, ще се справим с миграцията? Смятате ли, че това ще доведе до намаляване на броя загинали? И какво смятате за е, изказването на Дейвид на който иска да ограничи свободата на движение за бъдеще? И на последно място искам да разбера какво е мнението ви за това, че от един месец операция Тритон е в действие, колко хора са се възползвали от нея, на колко хора е оказана помощ. Това иллюстрира и казаното от Дейвид Кемерън по-късно ще да, отговорите сега. Трябва да ви кажа, че е, членовете, които са поискали думите, не знам точно как се произнасят техните имена, но надявам се да мога за бъдеще да ги произнеса. Да, въпрос. Искам да чуя реакцията на комисаря от, за речта от миналия петък на Дейвид Кемерън за емиграцията и е, третирането на емигрантите от Европейския съюз в Обединеното кралство. Това определено беше най-краткият въпрос за днес. Следващата е госпожа Бажиах. Благодаря, господин председател. Добър ден, господин комисар. Припомнихте ни колко важни са основните права. Това беше и по време на вашето изслужване. Радвам се, че го чувам, но разбира се, ще е, съдим за вас от действията ви. При... Е, съединявам се към всички задали въпроси за миграционните потоци, ситуацията в е, Средиземно море е, че над 3500 души са загубили живота си от началото на годината и изглежда европейския континент става най-опасния за мигрантите напоследък. Кои са тези хора загубили живота си? Най-вече това са сирийци, еритрейци, сомалийци, афганци, палестинци, суданци. Както и Ева Жоли каза, всички те са потенциални лица, търсещи обежище, хора, имащи правилно на международна закрила. Знаете, че да, има е, юрид има юридическа е, основа. Има проблем обаче и той се крие в регламента Дъблин 3, така че как ще разгледате този проблем? Второ, Поздравихте се за хартумския процес. Хартум е столица на държава Судан. Нейният ръководител е подсъдим в дело от Международния наказателен съд. И какво ще направите вие, когато проведете конференция по миграционните потоци в страна като Судан? Е, Судан, чието граждани бягат от диктатура, които бягат от зона за конфликт. И смятам, че ние преобръщаме нещата в тази, по този въпрос. Какво ще направи суданското, еритрейското, сомалийското правителство, за да се бори срещу незаконната миграция? За да информира за рисковете от незаконните мигранти и за да управлява беженските лагери? лагери. Знаем как стоят, как стоят нещата. Така че, интересуваме от какво точно, за какво точно се поздравявате и какъв е смисъл изобщо да разговаряте по този въпрос с държави, които са корумпирани и са източник на този незаконен трафик. Благодаря, госпожа Хаджика. Uh, Ситуацията с миграцията в Средиземноморието и увеличаващия се брой лица, тържещи убежища, е все по-голямо предизвикателство за Европейския съюз. И трябва да дадем един цялостен, една цялостна реакция на това предизвикателство. И се радвам, че вие поставяте приоритет върху това предизвикателство, уважаеми господин комисар. Въпросът ми е как планира комисията да регулира въпроси те за презаселването? Механизма за бежанци в рамките на Европейския съюз е свързан с това, как ще се прилага той, след като всяка държава членка има различна численост на населението, БВП и различна економическа инфраструктурна, е, е, различен инфраструктурен капацитет. Така че как точно ще се осъществи това през заселване на лицата, различни убежища в различните държави членки? Благодаря. Благодаря. Комисаря попита с надежда дали това бяха въпросите, обаче не са това, има още много въпроси. Комисаря. Попитах не това, а попитах дали трябва да отговоря сега или по-късно. Мога да остана тук и доста повече. Има още няколко въпроса, уважаеми колеги. Още малко има. Госп... След, след това Сорая Пост. Сорая. Благодаря. Слушах внимателно казаното от комисаря. Желая ви успех в новия, новия пост. А, така или иначе, искам да направя някои писмени въпроси за ситуацията на ромите, но все пак тук ще задам и още няколко въпроси в устен вик. Когато говорим за свободно движение и мигранти в Европейския съюз. Говорим за иммигранти, но тук трябва да имаме предвид и ромите. Те не са хора, които говорим за конкретна категория сред тях, защото много често не говорим за тях като студенти, изследователи, възползващи се от правото на свободно движение, а говорим за хора, занимаващи се с просия. Та, в този контекст, как смятате да работите спрямо държавите членки, които ограничават свободното движение на хората и из гонват е, хората от тяхната територия. Друг въпрос. От въпроса за Агенцията за основните права, от доклада, който тя представи тази сутрин, стана въпрос за лица търсещи закрила в Европейския съюз. Как гарантирате, че Тяхната молба се обработва при зачитане на правата за обежище, заложени в основните права. Друго нещо. Можете ли да си представите да предприемете някаква инициатива за временно, временна програма за под помощ, докато не преразгледате е, политиката за миграция, тъй като докато не се намери тази, докато не се намери окончателна рамка, може да намерим някакво временно решение, както операцията Марен Остром от, миналата, от миналия месец и тя се отнасяше само за една държава. Лицата, търсещи убежище, не идват тук, за да се забавляват, а те бягат от сигурна смърт. Благодаря, господин Чаки има думата след това. Благодаря, господин председател уважаеми господин комисар. Вие отговаряте за миграцията и вътрешните работи, но също така и за гражданството. Затова и въпросът ми се отнася до е, инициативата за европейско гражданство. Извинете, Европейска гражданска инициатива. До година ще извършим един преглед и доклад на Европейската гражданска инициатива. И в реакция на това, заместник-председателя Стимерманс заяви, че подкрепя политическата реакция на Европейската гражданска инициатива, а не правната реакция. Та въпросът ми е какво е вашето мнение по този въпрос? Какво според вас е бъдещето на Европейската гражданска инициатива? Благодаря. София Интевелт след това има думата. Благодаря, господин председател. Извинете, че не бях от начало, в началото на заседанието, когато бяха зададени въпроси за системата за резервационни данни на пътниците. Не мисля, че някоя държава членка категорично е казала не, но в условията на демокрация говорим за процеси. Когато предлагате законодателство, то трябва да бъде съответно обосновано и аргументирано. И до днес, след години на дебатиране, не сме видяли доказателства за потребност на европейска система за данни за пътниците. Второ, по хармонизацията. Знаехме, че преди комисията започне да подкупва държавите членки да създават е, национални системи, имаше само една такава, така че аргумента за хармонизацията не е въжи. И само да уточня, че Нидерландския парламент даде много ясен отрицателен отговор за национална система за резервационни данни за пътниците. И всъщност проекта, финансиран от е, Европейския съюз за установяване на национална система, беше изоставен и следователно ще наложите ли задължение да създадем е, национална нидерландска система за данните за пътниците? която да се приеме от парламента. И друго, вие предлагате да продължим в тази насока, но ако трябва да постигнете съгласие с парламента, мога да ви предложа да установи, да преразгледате директивата за защита на данните, както полагате усилия и за резервационните данни на пътниците. Председателят, това не беше въпрос, само да отбележа. След това госпожа Аби Силсман. She here? I'm sorry, I keep, I keep losing you. You're always... Извинявайте, не ви видях, тъй като седите по-назад. Gracias. Señor Уважаеми господин комисар, Поколението ми е родено в периода на изграждането на Европейския съюз. Говорим за права, казват ни, че ще станем европейски граждани и ние израснахме с тези идеи. В Испания обаче европейското гражданство означава безработица, несигурност на работните места и липса на надежда за младите хора, за на надежда за това да бъдат еманципирани и да имат някакво бъдеще. Това, което остава на младите испанци е да напуснат страната. Стотици хиляди испанци вече са напуснали страната, за да могат и, и са изоставили европейската солидарност. Над 13 европейски държави експулсират така наречените европейски дългосрочно пребиваващи. Говори се за прекомерен административен товер. През е, е, Белгия миналата година експулсира над 4800 европейски граждани. А миналата година беше, миналия месец беше приета мярка, според която могат да се експулсират европейски граждани от територията на Обединеното кралство, ако в рамките на 6 месеца не са си намерили работа. Та. Директива 2004-308 позволява такъв тип експулсиране. Та, господин комисар, предвид факта, че тази директива противоречи с основни принципи. Тя трябва ли да бъде изменена? Ще бъде ли изменена? Ще може ли да има дерогация или ще позволите този вид експулсирания, които само насаждат ксенофобия? и създават а, разлики между севера, юга, запада и изтога. Благодаря, господин председател. В своята изби предизборна кампания господин Юнкер каза, че що се отнася до а, миграцията, е приоритет на, неговата, на работата на неговата комисия ще е пазаруването за обежище. Това е явление, при което мигранти ем, избирането на страна, където да се кандидатства за обежище. Това е ситуация, при която лицата, търсещи обежище не кандидатстват в първата система на влизане в Европейския съюз, а в държави, в които имат семейство и където социалната система е по-щедра. Само ще ви дам пример. Е, Швеция и Франция и Германия миналата година полу е, посрещнаха много повече мигранти от преди, а голяма част от тях са влезли в Съюза през Италия. Този вид свободно движение подкопава надежността на регламента Дъблин и на шенгенската система. Също така поставя диспропорционална финансова и административна тежест върху държавите, в които стандартите са по-високи от средното равнище за Съюза. Та интересуваме какви са вашите планове за да се справите с проблема че някои държави членки определено са по-привлекателни в сравнение с, сравнение с други и че на лицата търсещи убежище се дава избор да изберат държавата, където да подадат молбата си. Господин Юнкер каза, че ни е необходима обща политика за убежището, за да разрешим този въпрос. Но какво означава това на, на практика? Означава ли, че трябва да се установят Общи стандарти, които са трудно постижими от политическа и финансова гледна точка, означава ли финансово споделяне на тъжеста или преразпределение на мигрантите в Европейския съюз? Благодаря. И накрая госпожа Каничи. Благодаря, благодаря господин Морае за това, че ми давате думата. Обещавам да говоря много накратко. Много от въпросите се отнасяха за политиката за миграция, но мен ме интересува подкрепата за непридружавани непълнолетни и малолетни лица и разрешаването на проблема с трафика на хора. Въпросът ми се отнася до операция Тритон. Преди няколко седмици областта от Сицилия, откъдето идвам, получи 1700 мигранти. И някои от тях бяха предмет на операция Тритон, така че интересуваме каква ще е очакваната продължителност на операция Тритон и какви резултати очаквате при нейното приключване, защото, за съжаление, миграционните политици, протоци продължават да бъдат значителни. Благодаря, Катерине не съм сигурен, мисля, че не съм бил в заседание, в което всички членове е, са проявили такова желание за думата. Така, виждам, че да си водите и бележки. Така че, господин комисар, ако има някои въпроси, надявам се, че ще положите всички усилия в тази последна сесия. Ани пак ще Благодаря, господин председател. Ако пропусна нещо, Наистина съм подложена кръстоса нога в момента и е вероятно да пропусна нещо. Това тук ме пържите повече, ме въртите на шиш, отколкото на изслушването. Наистина въпросите ви са много тежки, е, много сте взискателни към мен, но това е съвсем основателно. Сега да започна с един въпрос, който поставиха мнозина от вас. политиката на преоценка всъщност е, почива върху някои основни принципи. Ние оглеждаме всички варианти. За тези, които желаят по легален е, път да е, пристигнат в Европа. Трябва да кажа, че нашата политика няма за цел да създаде една крепост да издигне крепостна стена около Европа. В понеделник е, ще е, говорим за това в Женева по най-конкретен начин. Госпожа Сарая попита за кандидатите за убежище. Мисля, че аз е, говорих вече по този въпрос. Колкото до операция Тритон, която е в ход в момента, тя дава доста положителни резултати. И това е една засилена форма на политика, която следваме до сега. До сега имахме 47 докладвани случая на операции по е, е и спасяване. Това е обаче изцяло различна политика и тук вече компетенциите на държави, и тя попада в компетенциите на държавите членки. Не отговорих напълно госпожа Холмайер, но трябва да кажа да, това е един от нашите приоритети. Ние непрекъснато обсъждаме този въпрос с държавите членки. непрекъснато е, отстояваме, водим битка с радикализацията. Предвид възможността да говоря пред вас днес, ще кажа, че поддържаме връзки с представители на общественото мнение и искаме да всъщност ударим в корените на, на радикализацията. Благодаря за това, което казахте, сътрудничеството между комисарите. Първоначално това беше един пилотен проект, да видим как ще потръгнат нещата на практика. Сътрудничеството между комисарите изключително полезно. Добре е да няма е, търкания между нас. Е, е а там, където е, припокри... има припокриване на нашите е, портфейли, което се случва, търсим модус операнди. Наистина получавам пасивна подкрепа от колегите ми, които работят е, по свързани с е, моите въпроси. За съжаление, тук сега говорим за хора, които са задържани, затворени до края на живота им. Да ви кажа нещо малко предистория от разговорите ни в Рим. Аз приветствам инициативата от Хартум, защо се нарича Хартум инициативата, това вече е друга тема. Това не означава, че е, ние е, е това някакси гласува доверие на режима на в страната. Напротив, напротив. Наричаме е, го така, този процес, защото първият контакт бе осъществен там. но ако трябва, ще променим името на, на тези, този процес на преговори. Въпросът е по същество как, как, до какво се свеждат те, не как ги наричаме, дали процес от разум или нещо друго. Ние поставяме много ясни условия в тези дискусии. Ние поставяме ударението върху хуманитарния аспект и е, растежа, защото ние инвестираме много пари. Ние наливаме пари в тези страни. Първото условие е те да е, са готови да работят с нас и това е положителната страна. Втора е, среща ще има скоро и наистина италианското председателство свърши отлична работа в това отношение. Господин е, Хуан Фернандо Лопеш Агилар постави много важен въпрос за партньорите първо. Миналата седмица в Страсбург надълго и на широко разисквахме по този въпрос. Така че няма да се впускам в много подробности днес. Ние сме задължени да следим тези независими страни и степента, в която те изпълняват задълженията си. По визите Мисля, че вие сте докладчика по тази тема, доколкото зная. Може да ви помоля в двустранен план да изясним този въпрос. Мисля, че и за мен, и за вас ще е по-полезно е, да е, разговаряме в двустранен план и аз ще ви запозная с по-конкретни елементи от нашата политика. Не си спомням е, е, последното име на колегата, който зададе въпроса за Frontex. За съжаление не чух е, пълния превод, не чух първата част, но вие попитахте нещо за Frontex. Трябва да ви кажа, че тази програма бе прията като успех. Тя подлежи на до усъвършенстване, разбира се, трябва да бъде задълбочена и е, подобрена и ние е, сме решени да засилваме Фронтекс, защото той създава един щит. Същевременно обаче задачата ни разбира се е да защитаваме европейските граници, но трябва да помислим и за смисъла на тези граници. Освен това, на практика те предоставят важни услуги и е, предоставят хуманитарна помощ. Фронтекс не прави е, стриктно това, което е разписано в неговите е, правомощия, е много по-важни неща. Говорихме за интелигентни граници подробно. Както казах, изтегляме това предложение, но ще разработим ново като в него ще отчетем всички ваши съображения. Ме ρώτησε κάτι παραπάνω κυρία ε, ε, Φαγιόν. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Коέλιο. Κύριε Коέλιο, έχετε δίκιο. Сега въпросът на господин Коелио. Да, прав сте. Това не е обаче пилотен проект. Както чухте, това е последната фаза. Втората фаза. Ние ще продължим и след направеното проучване. Разбира се, това ще стане под наблюдението на комисаря. Свигион говори за борба с трафикантите и с контрабандистите, с трафикантите на хора и говори за сътрудничество с трети държави. Не бихме могли въобще да се справим с тази престъпна дейност без сътрудничество с тези страни. Казал съм го и преди и сега ще повторя. Работата ни с транзитни страни, връзките ни с тях са положителни. Госпожа Ива Жоли. Това е ангажимент, който съм поел пред вас и аз няма да го пренебрегна. Сега Споменахте, господин Камера, няма да коментирам, да го коментирам, но ще кажа, че от това, което съм разбрал, господин Камерън говори за свобода на движението на европейските граждани. Той не говореше за мигранти от трети страни. Той е, говореше само за европейски граждани. И това е, което попада под, е, в принципите, европейските принципи, свободно движение. Ние не можем да е, гледаме на нашите граждани на, като на мигранти в, в рамките на Европейския съюз. Сигурен съм, че е, из това изявление, изказване на господин е, Камер... Камерън ще бъде обект на по-нататъчни дискусии. Сега по Даблин. Даблин се проверява на практика всеки ден. Ни, ние е, вече виждаме какви са ограниченията докъде стига неговата функционалност. Член 20 бе ревизиран, за да бъде подобрен текста, но трябва да ви кажа, че когато стана ясно, че Даблин 3 не отговаря, когато видим, че Даблин 3 не отговаря на целите, които си е поставил, когато и ако това стане, все още не е станало, тогава, разбира се, е, заедно с вас ще направим съответните изменения и е, вашите коментари ще ги вземем предвид, разбира се. Сега по ромите. Те не са мигранти. Те са европейски граждани. И мисля, че това, този факт отговаря на вашия въпрос. По гражданската инициатива. Това попада в е, правомощията на комисар Тимерманс. Но разбира се, то е, се преплита и е, с темата за гражданството. Скоро ще говоря за националността. Това попада в моят е, портфел, но нямах време, за съжаление, да се занимая по-подробно с всички аспекти на е, този толкова важен въпрос – Тук се намесват въпросите с европейската идентичност и институционалните моменти на европейския проект, но следващия път ще се върна по-подробно на тази тема. Други бележки не съм си водил вече, не виждам какво друго остана. А по регистрите, по е, пътническите данни. Извинявам се, е, да. Няколко пъти всъщност опираме до този въпрос и го споменаваме днес. Аз лично смятам, че е, има нужда да има европейски е, регистр и, на пътнически данни и обмен на такива. Господин Спинели е, зададе въпроса и преди. Как обаче ще функционира на практика този обмен и как ще бъдат защитени правата на човека, това са въпроси, по които мисли много сериозно трябва да е, заложим е, верните условия, е, за да може да функционира гладко този инструмент в обществото. И това трябва да правим, консултирайки непрекъснато въздухоплавателните агенти и други заинтересовани страни. Господин, госпожа Каници за Тритон. Целта на Тритон не е да замени е, Марин Остром. То помага на държавите членки да защитават е, границите ни. И последното. Ние разработваме все повече политики и инициативи, които ще засилят сътрудничеството и е, солидарността между нациите. Миграция без солидарност е, е обречена на провал. Имали сме е, политики в миналото, следвали сме политики, които са имали за цел да прехвърлят бремето от една, е, от, от една държава на друга, което не е справедливо. Политиката ни трябва да почива на принципа на солидарност, е, като разбира се, е, трябва да съответно отговорност да поемат и държавите членки. Трябва да на ниво съвет да се обсъждат тези въпроси и всяка държава, държава да поеме своя дял от отговорността. и формулирайки политиката си, е, трябва да е, не се отклоняваме от е, социалното законодателство, основните права, равнопоставеност на всички граждани, на всички тези, които изберат Европа за своя цел и за място за живеене. Жак Баро, който беше вице-президент на комисията, да, получихме съобщение, че е починал тази сутрин. Е, комисар по вътрешни въпроси е бил и смятам, че е уместно е, този, е, тази комисия да отдаде почет на този бивш европейски функционер. Обърнаха ми внимание на това, Жак Беро е починал колкото до това заседание ще е очудващо, ако комисията след 46 въпроса, които бяха зададени, да отговори удовлетворяващо на абсолютно всички. Важното е ние да градим едни здрави отношения с комисията от 6 и с 60 комисари, с които с които работим по едни и същи досиета. Няма да постигнем успех, ако имаме сегментиран, споредичен контакт, ако разглеждаме въпросите фрагментирано на парче, би трябвало да поставим ударение върху конкретни области, за да получаваме по-добри отговори и да се получи е, полудотворен диалог. Особено важно е също така е, нови членове, пък и, съществува, и е, други с история тук, е, да е, поставят въпроси така, че да се раздвижи всяко е, къче от вашия портфел. по, обещах, че няма да бъдем толкова жестоки, както по време на изслушванията. Боя се, че не изпълнихме това обещание, но е, все пак е, надявам се, че депутатите е, са доволни от е, някои въпроси е, и мисля, че на следващото заседание ще се е, спрем върху е, някои от тези важни области. Е, аз бих предпочел е, тематични заседания, те биха били по- ползотворни и по-лесно би било и за мен е, също така. Благодаря на депутатите за тяхното е, търпение, координаторите е, и е, членовете, е, които изчакаха търпеливо да получат отговори, е, дори и да не са получили в крайна сметка е, то, отговора, който са очаквали. Благодаря, че бяхте търпеливи и дисциплинирани. Е, дадахме възможност на всеки, който имаше въпрос е, да го зададе, дори и да не е получил отговор все пак. Благодаря, е, господин комисар, за вашето присъствие, за вашето за, за съвместно заседание и очакваме следващия повод да разговаряме с вас. Благодаря. Colleagues, um, we're moving on to the next point, which is the um, procedural safeguards for children suspected or accused in criminal proceedings. Apologies for the... Um... Uh, извинявам се за забавенето uh, по следващата тема. Uh, сега, uh, през ноември uh, 13 комисията публикува предложение за директива по процедурни процесуални гаранции за деца за подозрени или обвинени в криминално съдопро... наказателно съдопроизводство, като част от втория пакет, който ще довърши пътната карта за засилване процесуалните права на заподозрени или обвинени лица в наказателно съдопроизводство. Е, Катерина Каничи е новата, новия докладчик в тази осма в това о, в този е, осми парламент, е, да ви припомня, че на 11 ноември имахме много интересно изслушване по това предложение и по други предложения, другите предложени директиви е, за презумпция за невиновност и временната правна помощ. Катерина, имате думата, извинете за забавенето. Благодаря, господин Марайс. Първо да кажа, че за мен е особено удоволствие, е, че получих е, това досие като първата ми задача в е, комисията Либе, защото защита на детето е една област, на която съм посветила голяма част от професионалната си дейност. Първо бях прокурор за непълнолетни, работил съм в областта на младежко правосъдие и това беше първия ми опит и беше много полезен на този опит по отношение на директивата, защото това беше един вид компас за мен. Трябваше първо да видим каква е целта на цялата работа, след това да видим какви са изискванията по отношение ревизиране на директивата е, всъщност две основни цели е, или две основни предизвикателства е, има за цел да посрещне тази директива. Да гарантира правата на малолетни непълнолетни и второ да зачитане на правното съдопроизводство в различни държави членки при различни юрисдикции. Тази процедура е свързана с субективния характер на съдебната система. И всъщност тази функция не се променя поради факта, че е, лицето, е, което е обект на е, съдебно производство е малолетно, непълнолетно или в зряла възраст. Директивата за малолетните и непълнолетни, заедно с други мерки, които се, се обсъждат или са вече прияти, е, попадат в процесуалните права на хората, които са обвинени е, или които е, обект на наказателно съдоприятство. Това е от 2009 насам. Това беше целта на взаимното признаване на наказателното производство и в функционирането на европейското, единото европейско пространство на правосъдие. Именно в тази посока работи с, с цялото ми уважение към другите директиви в пакета, директивата за малолетните, непълнолетни е, е по-ограничена. Тя има по-ограничено приложно поле, тъй като тя е, се отнася само до е, една малка категория. От друга страна, е, полето, приложно поле на директивата е доста широко, защото за разлика от други мерки, които разглеждат един аспект от процесуалните гаранции, е, тази директива за малолетните и непълнолетните съдържа един цял списък от права, които трябва да бъдат е, спазени е, по отношение на млади хора, които са обект на наказателно производство. Това е, е... Всички те отговарят на конкретни изисквания на младите хора. Според мен това е голяма стъпка напред към стъпка към изграждане, създаване на рамка за е, справедлив е, процес за деца. Io vorrei dire innanzitutto che e sappiamo infatti che oggi esistono delle differenze enormi, oggi ci sono circa un milione di minori ogni. Сега знаем, че съществуват огромни различия в Европа. Е, всяка година около милион деца попадат в наказателната е, система. Процедурите са различни в е, всички държави членки. Целта на директивата е да хармонизира законодателството и по този начин да се изгладят, преодолеят тези различия. Предложението бе представено от предишния докладчик. Аз е, съм съгласна с подхода на директивата, начина по който е, е застегнат въпроса и основните понятия там. А, наистина, абсолютно убедена съм, че това е важна стъпка, за да се гарантират правата на младите хора обвинени, заподозрени и обвинени в наказателно съдопроизводство. Едно, един от централните елементи в предложението на комисията се отнася до осигуряването на правна защита на адвокат, нещо, което не може да бъде отказано на обвиняем или заподозрян. Ролята на адвоката е отрешаващо значение, защото е, това е свързано не само с процесуалната страна на едно дело, но и с възможността е, едно дете да, да, да е, получи да се възползва от полагащите му се права, свързани права. Правото на разпит, дав, обяснение на детето, информиране за, за цялата процедура, за всичко това, което го очаква достъп до правни защита, както казах. Разбира се, има и разпоредби свързани с присъда с лишаване от свобода и задържане на малолетни и непълнолетни. Това трябва да бъде, е, това трябва да се прилага само в крайен случай, трябва да се прилагат альтернативни мерки и е, така, че е, ако едно непълнолетно или малолетно лице бъде задържано, то не трябва да бъде задържано заедно с други с възрастни престъпници. Това е, е съвсем накратко е, в най-най-общ е, вид смисъл на директивата. Целта е да засилим и разширим вече съществуващите гаранции в това отношение. Колкото до разширяване на правата, да ви припомня, нещо, което казах за предложено поле на цялата директива, това е се държа в член 2, а именно тя се отнася до хора на възраст от 18 до 21 година, които са а, извършили престъпление преди а, е, да навършат 18 години. Това е решение, което е в духа на международните насоки от последните няколко години и предоставя гаранция за спазване на правата на тези лица, освен ако всъщност предложението за разширяване на, на други права, да ви припомня за изменения 41, 42 и 43 в втори е, параграф на член 12, където се говори за защитата на малолетни и непълнолетни. което предполага съответните структури и условия. Е, трябва да се предвидят конкретни, специфични условия за млади хора, за да бъдат е, гарантирани техните основни права, съответно да се проследява това с редовни е, проверки. И сега като заключение ще кажа, в член 3, например, се мисли да включим разпоредба е, в случай, когато има е, съмнение за е, статута непълнолетно на дадено лице, това да се приеме под допустимост. Освен това, да се включат насоки, да се посочи настойник, например, е, или попечител в случай, когато е, няма е, родител или попечител, който да бъде посочен от компетентен орган. Разбира се, съответният младеж би трябвало да приеме предложението на, на компетентния орган. Но ще спра до тук, за да има възможност за повече дискусия. Още две е, подробности. Въвеждането на, на текста в е, е края на член 12 за е, конкретно третиране на, на малолетни при присъди и състъшаване от свобода е, и е, затвор. Е, както и е, средствата за обжалване, ако правата не са е, спазени по тези, смисъл на тази директива или пък други е, актове. Това е. Благодаря за възможността да ви представя този текст и наистина благодаря на колегите, които ме слушаха внимателно. Аз съм особено чувствителна на тази тема. Благодаря ви за интереса, който проявявате, а това е всъщност е сърцевината на работата на тази комисия по правата на човека. Благодаря ви много. Много а, се радвам. А, на 11 ноември имаше изслушване и имаше начин да се ускори дебата, защото това е много интересен въпрос а, заради изслушването на 11. Доста време отне разговора с комисаря, след това имаме работа при закрити врата. А, жалко, че нямаме достатъчно време, но все пак. Кои докладчите в сянка искат да се изкажат? Кажете ми, колеги, кой иска да се изкаже? Лора, Силви, благодаря. С това закривам списъка на изказващите се. Господин Чаки, докладчик Сянка от НП, заповядайте. Е, Опитайте се да бъдете сравнително кратък, защото времето ни е ограничено. Благодаря, ще се изкажа на унгарски. Бих искал да приветствам този проект. за е, Отличен е текстът. В нашата комисия като цяло има съгласие по темата между различните политически групи е, и за нас е много важно да се постигне един текст от високо качество. Много е важно да се намали до минимум е, травматизирането на децата, за това е, е добре да има възможност за ползване на записи. Е, по някой път не е много ясно каква е възрастта на детето и дали то наистина е под 18 години, тъй като по някой път това дете няма документи. Това може да е проблем в цяла Европа. Мисля, че най-доброто решение тук е да се при липса на документи да се предполага, че детето е малолетно. Разбира се, във всеки случай трябва да се вземе предвид а, а, какво е детето, какъв е неговия характер, доколко то е зряло, какво е семейството му, какво му е образованието и така нататък. На следващия етап предстои да разработим някои изменения, така че заедно с докладчика и с колегите се надявам, че ще можем да разработим една добра основа за преговори с съвета. Най-важната цел тук е възможно най-добре да защитаваме правата на децата през целия процес. Благодаря, господин Чаки. Много се радвам, че а, бяхте лаконичен. А, благодаря за това. Лора Ферара, докладчик в сянка от Европа на свободата и пряка демокрация. Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа Каничи. Поздравление, госпожа Каничи. Действително, вие се занимавате с темата изключително компетентно и с изключително голямо съчувствие. Напълно съм съгласна с доклада, който ви изготвихте. И съм съгласна, че искането за присъствие на адвокат – може да бъде разширено и да се иска и присъствие а, на родител или настойник, що се отнася до процедурните гаранции по точка 21. Съгласна съм и с това, както и а, разсър... а, разширяването а, на, на мерките за обхващане на арестите. Благодаря и аз. Благодаря на докладчика. Наистина виждам, че предложенията за изменения са много е, уместни, много добри. Е, за, всички са насочени към е, засилване правата на децата. Е, това, което споменах достачик е, трети член, е, т.е. когато не знаем със сигурност е, при, е, в случай на съмнение да решаваме в полза на детето, е, това е много положително и се надявам, че този доклад ще бъде прият с голямо множество, за засилим правата на децата. Да, благодаря много уместен отговор имаме от вице заместник председател на парламента сега крайният срок за изменения uh, е променен 16, uh, 26 януари вече. Какво смятате, Антуан? И тук имам нужда малко от съвет. Ще чуем комисията, ще чуем председателството. Обаче въпросът е как се справяме с времето, колко време още ни трябва. So they're not that bad. Okay, things are not that bad. Добре, е, все пак не е толкова зле положението. Комисията, заповядайте, една минута, една минута, няколко минути. Моля ви, бъдете кратки. Благодаря много. Може би е добре да се спрете върху точките, които повдигна Катерина. Благодаря, господин председател. От името на комисията благодаря а, за проекта доклада, който позволява да се напредне по-нататък по тази важна тема. Приветстваме този проект доклад, който съхранява амбициозния и всъобхватен подход на предложението на комисията и въвежда дори е, нови е, права. Няма да навлизам в подробности, но както бе подчертано от госпожа Кинич и нашия докладчик Сянка, най-важното е да има задължителна юридическа помощ. И а, е, в тази връзка препоръчвам да запазим а, е, своите първоначални амбиции. Другото нещо, всяко дете да бъде разглеждано по-отделно, това също е важно, за да се избегне е, създаването на критерии за пропорционалност, които принципно биха били много общи. Е, благодаря е, за положените усилия и се надявам, че ще си сътрудничим добре, за да подготвим приключването на работата по доклада и работата в Тристранната комисия. Италианското председателство има думата. Благодаря, господин председател. Благодарим много и на докладчика, госпожа Каничи за този проект доклад. Това е доклад от голям интерес за нас и можем спокойно да заявим, че целите, очертани от докладчика, са същите като целите, които насочваха и съвета, когато се опитвахме да засилим процедурните гаранции за малолетни и непълнолетни лица при наказателно производство, защото те са особено уязвими, на особено уязвима възраст. разбира се, трябва да се имат предвид и правата на жертвите, които заслужават да бъдат осветлени престъпленията, в които е обвинено за подозряното лице. Съветът вече разгледа въпросите, свързани с присъствието на адвокат и по оценяването на случаите всеки по-отделно съветът е много близо до позицията на парламента, така че ще можем да намерим а, обща територия. По други въпроси сме малко по-раздалечени, но съм сигурен, че и там ще можем да се договорим. Така че благодаря на госпожа Каничи за нейната работа. Италианското председателство искаше да започне преговорите с парламента възможно най-скоро. За съжаление обаче, това бе невъзможно поради графика на Европейския парламент. Но се радвам, че а, подновихме сътрудничеството си и че съвсем скоро ще започнем да работим отново заедно по конкретния текст. Благодаря много. С това слагам край на дискусията по тази конкретна тема. Благодаря много, колеги. 5.45 е. и преминаваме към следващата точка, която следва да разгледаме при закрити врата, така че моля всички, които нямат право да присъстват в залата при заседание при закрити врата, да напуснат залата възможно най-бързо.